Il Presidente! Председателят. Care колеги, кари колеги, сеньор комисарио, la seduta е aperta. Скъпи колеги, е, господин комисар, е, откривам съседанието. И първа точка от дневния ред е, е декларацията на комисията във връзка с епидемията, причинена от ЕХЕК в държавите членки на Европейския съюз. И незабавно давам думата на комисар Дали за 5 минути. Заповядайте, господин комисар. Благодаря, господин комисар. Благодаря на всички за възможността да ви информирам за това какво се случва с